Good afternoon, colleagues, uh, for a next... Uh, e- Колеги, добър ден. Заседанието на ЕКОН започва. Имаме кратко съобщение на председателя. Ще има заседание на координаторите на 1 март от 12 до 1.30, открито заседание, при което ще имате възможност да обмените становища с госпожа Кюних, която е ръководител на механизма за възстановяване на банките. Срещата ще бъде излъчвана по интернет. За днес имаме три точки в дневния ред. Първо МСП, след това а, търговците с стоки, след това ТДС. Ще дам а, думата сега на господин Карас, който е докладчик за достъпа а, до финансиране на МСП. Имате думата за 10 минути. Уважаеми господин председател, дами и господа. Уважаеми госпожи и господа, ние за първи път разглеждаме доклад за финансирането на МСП. Колегата, който преди това, преди мен бе автор на доклада за финансирането на МСП. Също е тук. Искам да се спра на останалите моменти. Основните начинания от последните години в економическата сфера бяха насочени най-вече към укрепване на малките и средните предприятия. Включително и в ЕФСИ е, се подчертава колко са важни те. Те са основен е, двигател е, в рамките на инвестиционната и пазарната политика на Европейския съюз. В бъдеще трябва при всеки закон, при всяка директива и регламент да мислим за реалната економика, за предприятията на Европейския съюз и не само заради акта за малкия бизнес и не само в инициативата на комисията Рефит се говори за това колко голямо е значението на МСП. ЕСМА, както и механизма за финансиране на малките и средните предприятия, е, също обръщат внимание на това, че чрез делегирани актове и чрез други е, е, правни актове се разширява тълкуването на това значение на МСП. Понякога обаче някак си твърде тесни са рамките, в които се разглеждат МСП. Европа се нуждае от МСП и затова са необходими различни възможности и форми на финансиране на МСП в по време на целият им жизнен цикъл, от началото, от създаването им до ликвидирането. Необходими са, съобразени с условията е, и с конкретното предприятие, инструменти за финансиране. И за това а, обръщам особено внимание на коефициента на фактора за подпомагане на МСП, а, който въведохме още с а, Базел. А, по този начин а, ние подпомагаме наистина реално МСП. Това не означава естествено, че се изместват конвенционалните, традиционните банкови кредити. А, но наред с банковото кредитиране като е, основна финансова е, помощ за малките и средни предприятия, трябва да помислим и за е, много други възможности и да започнат те да се прилагат. Така че удължаването на фактора за подпомагане за МСП е много важен лост за подпомагане на МСП в днешни условия. По време на кризата за МСП бяха отпуснати много по-малко е, възможности е, и е, средства за финансиране в сравнение с големите предприятия. Така че комисията би трябвало да помисли е, за това, че е, фактора за подпомагане, коефициента за МСП е, би трябвало да стане един трайни инструмент. Освен това, един от най-важните финансови инструменти в рамките на по-доброто законодателство е свързан с данъчната политика за МСП. Трябва да помислим, естествено, за съвсем конкретни мерки в това отношение. Наред с кредитирането, с отпускането на банкови заеми, трябва да въведем и много други механизми за финансиране. Само по този начин ще можем да развием в истинския смисъл на думата капиталовите пазари. И за това в дебата за Съюза на капиталовите пазари трябва да включим на всяка цена и то като основна тема МСП. Трябва да помислим за секюритизацията опростена, прозрачна, подобрена секюритизация. МСП придобиват особено голямо значение в рамките на секюритизацията. Особено по отношение на младите хора по отношение на е, току-що създадени предприятия е изключително важно да се потърсят и други възможности за финансиране. Е, дали е, инициативата за е, насърчаване, е, инициативата за е, е данъчни облегчения и за отчисления, специално за начинаещите предприемачи, е достатъчно добре известна в Европа. Би трябвало да популяризираме всички тези инициативи в по-голяма степен, така че комисията действително би трябвало да се замисли и да помислим за това как можем да подобрим нещата. Само когато има действително прозрачна данъчна политика, ще можем да направим инвестициите в единния пазар привлекателни и за МСП. И така стигам именно до начинаещите предприемачи най-добрите идеи, най-умните, най-инициативните хора би трябвало да бъдат спечелени именно за малкия бизнес, но като че ли ние губим тази битка. В Азия се създават много повече предприятия, отколкото в Европа през последните години рамковите условия в Обединеното кралство са много по-различни, отколкото в е, е, е, останалите държави членки на Европейския съюз. И затова би трябвало да имаме и други възможности, не само Б, към Б и някои от известните вече инвестиционни форми които се използват. Трябва да изчерпаме целият потенциал на е, вътрешния пазар и е, да си дадем сметка, че рамковите условия за развитие на малкия и средния бизнес, на е, предприятията със средна капитализация трябва да бъдат еднакви навсякъде в Европейския съюз на малките и средните предприятия трябва да бъдат информирани публично, своевременно за всички промени в законодателството, които се отнасят до тях. И трябва да помислим естествено и за създаването на единното гише за предоставяне на услуги за малки и средни предприятия. В това отношение като че ли има все още неизчерпани възможности в рамките на директивата за услугите и за вътрешния пазар. Как точно ще направим действително преместването на бизнеса от една държава член в друга държава член привлекателна за малките и средните предприятия? Това е основният въпрос. Как ще накараме предприемача да се премести от Букурещ в Берлин или в някоя друга столица на Европа? Аз смятам, че това ще бъде възможно, ако действително предоставим съответните е, възможности за финансиране. И ако наличните вече форми на финансиране се използват в достатъчно голяма и широка степен от предприемачите. Е, това до този момент като че ли все още не е, е постигнато. И при всички положения трябва да помислим за е, някои допълнителни мерки, е, с които ще подпомогнем и прилагането на директивата за капиталовите изисквания и на регламента за капиталови изисквания. Е, приканвам всички колеги да участват активно, е, като внасят предложения и изменения към този текст. Благодаря. От името на социалистите и демократите господин Симон се е записал. Thank you and... Благодаря. Поздравления на докладчика. Много интересен обзор е направил на толкова важна тема. Социалистите и демократите са съгласни най-общо с всички теми, които са засегнати Тематиката е обща, всички смятаме, че решенията са в една и съща посока. Може би в детайлите ще се открият някои различия, но най-общо казано много е приятно, когато имаме общи становища по някои въпроси. Искам да кажа няколко думи по някои конкретни детайли, там където смятаме, че е необходимо да направим някои изменения. Първо нещо по-общо. Докладът съвсем ясно говори колко е важно отпускането на кредити от страна на банките. Несъмнено е, че това винаги е било така. Четейки доклада обаче, си мисля, че работата ми по такива финансови въпроси вече тече от 26 години. През целият този период водим една и съща дискусия за един и същи проблем – достъп до финансиране за фирми, точно толкова големи фирми, и нищо не се е променило значително. В нито една от големите европейски економики и в Обединеното кралство по-специално. Следователно, каквото и да сме правили до момента, дори на европейско ниво, трябва да признаем, не работи. И това, което трябва да обмислим е, макар че звучи еретично, дали отпускането на кредити от банки няма да бъде отговора за малките и средни предприятия и няма да бъде основния механизъм за тяхното кредитиране. И смятам, че има много структурни причини, поради които никога няма да има економически смисъл банките да отпускат кредити в големи мащаби на тази част от пазара. И затова според мен ще е по-добре да се съсредоточим върху други пътища за задействане на финансиране за тази част от пазара. Как може да стане това? дребни детайли, <clears throat> пак свързани с банковото кредитиране. Имаме различни схеми в Обединеното кралство, като например средства, които идват от държавата, отиват към банките и банките след това ги отпускат на МСП. Не работи добре този механизъм, но примерно при нас това се е случвало и може би е добре е да направим така, че да се задейства този механизъм положително да заработи. Можем да направим повече за това МСП а, да получават финансиране в развойния етап. А, ние имаме местни банки в Обединеното кралство, а, които задействат това. Не работи добре в други европейски економики, обаче работи с местните економики. Има държави член, където това не се прави. Хубаво да го правят. Трябва също така да има инвестиции от страна на правителствата, централизирани, отпускани от бюджета. Не смятам, че банките имат голям интерес към тази част от пазара, тъй като економически за тях това не е много доходоносно. Също така можем да имаме отпускане на средства от, от краудфандинг, финансиране на дребно, от частни лица, които биха искали да инвестират в малки и средни предприятия, частни платформи за дялово участие, мецаниновите фондове, бизнес ангелите, набиране на средства. Това са нестандартни пътища, които не идват от банките и точно върху тях трябва да се съсредоточим. Те няма да разрешат целият проблем, разбира се, но стратегически погледнато в тази посока трябва да се движим. Също така, що се отнася до отпускането на кредити от банките, имаме нужда от по-добър достъп до информация, както каза и докладчика, посредством по-добре прилагане на схемата за прехвърляне от страна на банките, обслужване на едно гише. Това е изключително важно, за да заработи всичко. И освен това, Нашия парламент трябва да съзнава добре проблема, защото ако не го направи парламента, кой ще го направи? Трябва да се осъзнава дискриминацията, особено що се отнася до финансирането. Финансирането трябва да бъде справедливо и пазарът няма да го направи справедливо и това е една от ролите, която хора като нас могат да играят. Отново поздравявам, благодаря на докладчика за отличния документ, който те кара да се замислиш, и мисля, че ние ще можем да добавим идеи към него. Благодаря. Благодаря от името на ЕКАРЕ. Колегата от ЕКАРЕ не присъства, затова ме помоли да изчета неговото изказване. Първо, господин Озак иска да благодари на господин Карас за извършената работа, за проекто доклада. Той смята, че голяма част от идеите в доклада са отлични и той е, също би ги подкрепил. Също така той има и някои бележки. Първо, колегата иска да подчертае, че смята, че е парадоксално, имайки предвид всички усилия, които полагаме за упростяване на законодателната рамка, като произвеждаме ново законодателство, ние правим средата по-тежка и по-непроницаема. Нужна е по-голяма гъвкавост, нормативна свобода или дори липса на всякакво регламентиране. Това би било полезно за МСП, тъй като ще ускори тяхното развитие, ще даде възможност на повече фирми да се зародят и така ще има и повече работни места. Важно е, също така това бе подчертано, че Малките и средни предприятия трябва да могат да извлекат полза от всякакви видове данъчни облегчения, дори не плащане на данъци, т.е. освобождаване от данъчно облагане. Това е важно на първи етап от тяхното развитие. Това ще им даде възможност да получат финансова стабилност. Постигането на тези цели ще стане само ако държавите членки могат да гледат на средата от национална гледна точка и за това смятаме, че е, по-голямата хармонизация на правната рамка на европейско ниво всъщност ще бъде една пречка, за да се постигнат тези цели. Казвайки всичко това, господин Озък ще излезе с различни изменения към някои от параграфите. Той ме помоли да прочета част от примерите, параграф 23 и 24, например, по-нататъчна хармонизация се споменава там. Той не смята, че ще подкрепи нещо такова или каквито и да е цели за по-нататъчна хармонизация, свързана с краудфандинг. 27 параграф. Господин Озък иска да подчертае значимостта за данъчни облегчения за МСП. 9 и 10 параграф. Там трябва да се подчертае, че той иска повече альтернативни възможности за финансиране, не само банково финансиране. Той споменава също така, че не може да се, разбира се, неглижира тяхната роля при финансирането на МСП. 20 параграф след това смята, че трябва да преценим каква е настоящата регулаторна рамка и също смята, че това трябва да стане, гледайки на нещата прагматично, и да видим какво е въздействието в отделните държави членки. И последното предложение за изменение по седми параграф. Той ще подкрепи всички параграфи, които искат идентифицирането на ненужните бариери в финансовия сектор и по-специално за МСП. Една добра основа ще даде възможност за изменения и очакваме тези дискусии, както и други интересни изменения на колегите. Това беше от страна на колегата Озак, от Алдев, Филип Дебакер. Благодаря председателю и аз искам да благодаря на докладчика за проекто доклада. Той съдържа много интересни идеи. Аз бях докладчик по последния доклад по собствена инициатива, написан тук в комисията ЕКОН за финансирането на МСП. Смятам, че като погледнем настоящия доклад, е важно да използваме стария, тъй като там излязахме с много препоръки, като парламент, като комисия. Това бяха препоръки към Европейската комисия. И това е първото, което трябва да се вгледаме. Европейската комисия имаше план за действие за МСП и въпросът е каква част от този план за действие е бил приложен, каква част е заработила и каква част има нужда да бъде обновена, актуализирана или да се продължи да се прилага. Това е първото, което искам да кажа. След това докладът подчертава или се фокусира върху кредитирането от страна на банките. Знаем, че това е важно, особено в настоящата економика, но след финансовата криза ние поискахме банките да свият баланса си, да не, няма толкова рискови активи или кредити. Знаете, че има свиване на кредитите в повечето държави членки, особено що се отнася до МСП. В същото време в някои държави членки кредитирането е останало на същото ниво но пък условията за кредитите са станали по-стрикни. Та всички тези елементи водят до заключението, че банковото финансиране играе наистина важна роля и трябва да видим какви са ограниченията наложени върху банките, когато отпускат за МСП. Но от друга страна пък трябва да погледнем а, как да разнообразим кредитирането. Когато говорим за МСП, говорим за фирми с най-различни размери. Има малки, има бързо развиващи се технологични фирми, говорим за бавно развиващи се, които търгуват с стоки, или пък микрофирми от двама-трима човека, или пък фирми до 100 150 човека, така че многообразието е голямо. И това трябва да се вземе предвид, когато се правят препоръки и трябва да се вгледаме в екосистемата, която заобикаля финансирането на МСП. И така смятам, че връзката с Съюза на капиталовите пазари е много важна. Тя дава възможност за привнасяне на повече риск, за новаторство, дава възможност и за това нови форми на финансиране. Новите финансови технологии са много важни и те трябва да бъдат включени тук. Има много добри елементи в този доклад. Искам да допълня част от идеите, които бяха записани тук и ще се опитам да привнеса идеи от предишния доклад, за да видя какво е приложено, какво не е и как можем да призовем Европейската комисия да работи по-добре, отколкото работи по-настояще. Eh, Госпожа Палома Ермехо от името на зелените, благодаря, господин председател, благодаря и на докладчика. Ще се спра на един елемент от доклада, в който се отчита, че банковите кредити са най-важният източник на финансиране за МСП. Подчертава се значението от на банки с специфично познаване на местните условия. Спирам се на този въпрос, защото имплицитно се признава, че политиката на Европейската комисия подчертава финансирането на МСП в миналото. МСП страдат не само от модела на финансиране, те страдат и от концентрацията на банките и начина по който се финансира економиката. Спасяването на банките в Испания, което вървеше ръка за ръка с демонтирането на спестовните банки, затрудни достъпа на МСП до финансиране, защото малките предприятия трудно могат да се преборят с големите, особено тогава, когато една банка участва в финансови спекулации. Те не познават финансовата среда, не познават бизнеса. Предложението за банков съюз всъщност се стреми към това да се запазят нези групи е, финансиращи предприятия, те да продължат е, да финансират е, и в крайна сметка МСП ще пострадат. Имаме нужда от по-добър регламент за банките и модел на финансиране, който да е съобразен с местните условия. Това е задължително, ако искаме да постигнем растеж и в новия, и в този неолиберален модел не виждаме принципите, които, към, към които комисията трябва да се стреми. Господин Филип Ламбер за зелените. Благодаря. Успяваме да работим заедно. Винаги е интересно да видим колко се засилва напрежението, когато започнем да говорим по тези важни теми. Голяма част от ръководството не е тук, голяма част от колегите не са тук, така че МСП са много, ви много важни теми. Господин Саймън, прав сте. От 20 години се говори едно и също. Е, този път е, леко ще изразя известно разногласие с вас. Пише се, че МСП в еврозоната смята, че достъпа до финансиране и цитирам най-маловажният проблем, пред който са изправени. Това казва ЕЦБ. Аз не съм апологет на ЕЦБ, но като че ли те не винаги нямат много добра връзка с реалността. В същия доклад там се казва, че осигуряване на търсене за техните продукти е основният проблем, т.е. макроекономическата среда. Следователно, има и притеснение от правилата за затягане на правилата за финансиране. Помните, че ние предложихме идеята банките да не се разглеждат като една категория. В банките има различни бизнес модели. Има някои банки, които правят Извършва само една дейност и то финансиране на МСП. Има такива банки в Амбреда. Това са банки, които само финансират МСП. И може би трябва да адаптираме пруденциалния регламент в съответствие с бизнес модела, не в съответствие с унези, които кредитират. Това означава, може би, е, директива за капиталовите изисквания 5, е, но всъщност е, това отразява нашите притеснения. Също е с секюритизация. Многократно съм осъждал този въпрос с банките и винаги ми казват едно и също. Секюритизацията не е за малките предприятия. Е, това ще е, затрудни нещата за големите предприятия. Това не е темата, която обсъждаме. Всъщност ние предлагаме, и не знам дали това може да се спомене в доклада, за следващия кръг е, банкова регламентация. Защо да не диференцираме пруденциалните правила в зависимост от бизнес модела? Освен това, когато говорим, особено в рамките на Банковия съюз, за участие в фонда за оздравяване или фонда за гарантиране на влоговете, някои от белгийските банки са изправени пред проблема, който се стои в това, че участието на някои банки в общия фонд, това е взаимен застрахователен фонд, са несъразмерно високи. БНП Париба участва в по-малка степен в, по отношение на риска, но Вамбреда от друга страна участва в несъразмерно висока степен. И най-сетне аз знам, че това досие е постепенно отмира в парламента. Това е банковата реформа. Ако кажете на банките, които набират влогове, че те трябва да инвестират в реалната економика и вратата на казино банкирането се е затворено, те няма да имат друг избор, освен да финансират реалната економика и това ще доведе до инвестиции. И най-сетне, това излиза извън рамките на доклада. Най-доброто, което можем да направим за МСП е да съживим макроекономическата среда. Знам, че имаме фонд за стратегически инвестиции, но той е доста незначителен. Според мен той няма стратегическа насока. Аз мисля, че ако се ориентираме към публичните инвестиции, и тук бих споменал енергийния преход, много МСП биха изиграли ключова роля тук в много по-голяма степен, отколкото ядрени централи. Слънчеви, вятърни, централи, енергийна ефективност. Тук работят МСП. Ако енергийният преход се бъде поставен в центъра на инвестиционната стратегия на Европейския съюз, това ще насърчи, това ще създаде една по-благоприятна среда за МСП. Това беше моето участие. Господин Занни. Благодаря. Искам да се присъединя към казаното от Филип, защото според мен това е най-важно. Всички статистически данни, всички сондажи сред МСП, предприемачите и всички онези, които са наясно с проблемите на реалната економика, в Европейския съюз показват, че основният проблем не е достъпа до кредит. Всъщност този достъп се подобрява. А, липсата на търсене за продуктите. Европейския съюз е, няма да е в състояние да гарантира адекватно търсене на тези продукти и малките и средни предприятия е, ще продължат да изпитват затруднения, ще е, продължат да съкръщават е, своята дейност. Това е свързано с макроекономическата политика на Съюза, с строгите економии, с акцента върху структурните економики от страна на предлагането, не на търсенето. И това е основен проблем за МСП и докато нещата се за... останат такива, каквито са, проблемите няма да се решат. Има друг проблем за малките и средни предприятия и това е единната валута. Днес малките и средни предприятия на по-уязвимите страни работят в по-лоши условия в съответствие с МСП в по-стабилните страни, защото МСП в периферните страни работят при наценен курс в отношение на тяхната економика и това е отрицателен фактор за тях. В този доклад аз бих обърнал внимание върху достъпа за МСП до традиционен кредит. Съюза на капиталовите пазари не е адаптиран към изискванията на МСП. В Съединените щати средният размер на предприятията е много по-голям, отколкото в МСП в Европа. И тамошния модел трудно може да функционира тук всички финансови продукти биха функционирали само за големите предприятия, които имат достъп до финансовите инструменти. Ето защо според мен вършим безполезна работа. Нека да се съсредоточим върху банковия сектор, който и в бъдеще би трябвало да бъде основният инструмент за финансиране за МСП. Тук обаче е задължително да направим така, че вътре в Европейския съюз да има банкова система, която да е насочена и ориентирана към изискванията на реалната економика и банкова система, която да изпълнява публична функция, именно да осигури достъп до кредит за малките и средни предприятия. Необходимо е да се установи какво могат да направят банките. Знаем, че, в, че днес в Европа имаме множество банки, е, има големи банки, които е, в голяма част от техните активи са насочени към дейности, които не са в интерес на реалната економика и това не подкрепи реалната економика, подпомага спекулацията и представлява системен риск и оттам системен финансов риск, което има влияние и върху МСП. Това е от основно значение. Това беше казано и миналата седмица в една статия от посветен на светит в Минеаполис. Големите банки са сериозен системен риск и мисля, че те трябва да бъдат раздробени. Ето това е, към което трябва да се разделяне на банките, за да се изградят институти, които в последствие да осъществяват кредитиране за МСП. Останалото не ни е нужно. Що се отнася до новите инструменти, аз мисля, че в доклада има интересни моменти, интересни данни. Кредитирането между фирми е, придобива значение в Европа и ние трябва да улесним регламентацията да се, приема, да се приеме набор от правила, които да улеснят достъпа до тези инструменти които се... Това са новаторски идеи, които обаче не могат да се реализират. И от друга гледна точка трябва да създадем условия така, че в Европейския съюз да се създадят фондове рисков капитал, които да имат публичен характер и да финансират новаторски нови предприятия, които иначе не биха имали достъп до традиционните канали като банковете, но в по-дългосрочен план биха имали висока добавена стойност в Европа с нови технологии, нови бизнес модели, нови перспективи за бъдещето. Знаем, че тези идеи са свързани с високи инвестиции в първоначалните изследвания, първоначалните инвестиции. За това частния сектор няма желание да инвестира в тях и публичния сектор трябва да инвестира в тези идеи, които в крайна сметка ще се окажат много полезни печеливши за реалната економика. И последното, което искам да кажа, е свързано с нещо, което може би няма пряко отношение към доклада, но има голямо значение. Сериозен проблем за МСП е, е конкурентоспособността им, която страда от данъчното облагане. Е, много е, предприятия. Видяхме това в много доклади на комисията, в докладите от нашия парламент. Големите предприятия като че ли са облагодетелствани. Това всъщност е изкривяване на пазара, от което страдат МСП, така че е хубаво да обърнем внимание на този въпрос, за да създадем условия на равнопоставеност между големите и малки средни предприятия от гледна точка на данъчното облагане. Благодаря. Господин Анеманс се беше записал за групата Европа за нациите и свободата. Той не е тук. И сега имам още четвърта час, така да се каже, спонтанни изказвания. Не знам дали а, е, някой има желание да се изкаже по този много въпрос. Давам думата на господин Карас. Благодаря, благодаря за много е, принципните е, изказвания, е, които се спряха на е, важни детайли. Тъй като всъщност до голяма степен вашите изказвания бяха аналитични, те съдържаха в себе си един задълбочен анализ, ще ми бъдат много-много полезни, за да подобря текста и да го допълня. Ще кажа само едно. Не бива в никакъв случай да се крием зад определени стени или институции. Не. И времено да Омалуважаваме е, собствения си принос. През последните години все пак се направи не малко за малките и средните предприятия. И без е, нашия е, парламент централният сектор едва ли щеше да укрепи и по-малките банки и да предприеме важни стъпки за насърчаване на малките и средните предприятия. Нямаше да има инвестиционни платформи, нямаше да има банки за МСП. Ние се нуждаем от анализ и оценка на всичко това, което се е случило до сега е, на основата на нашите доклади. От една страна, за да не се повтаряме и защото от друга страна е, много често се налага да се повтаряме. Да повтаряме това, което е важно и което предстои да се направи. по отношение на е, предоставянето на е, форми на финансиране и то най-вече на банковите кредити, естествено е, няма спор. Изключително важно е банките да бъдат насърчени да отпускат повече кредити за малки и средни предприятия. Е, имахме, както си спомняте, и собствен доклад е, за секюритизацията. На всяка цена обаче трябва сега да подчертаем колко важни са е, МСП за капиталовите пазари. От цялостната тема финансиране на МСП не бива естествено сега да стесняваме нещата единствено във връзка с капиталовите пазари. Не. Ние е, ще кажем, че държим много на банковите кредити като форма на финансиране и същевременно бихме желали да е, се е, използват в по-голяма степен и други иновативни форми но в никакъв случай не желаем е, е, да иземаме, така да се каже, някакви е, компетенции и правомощия и да се намесваме в работата на финансиращите институции. Не, ние трябва да насърчаваме, трябва да задълбочаваме анализите и същевременно да посочваме основните акценти, които, между другото, вече са до голяма степен включени в предишни доклади. Кредитите, банковите кредити са една много централна тема, но не единствената централна тема по отношение на МСП, защото аз подчертавам, че са необходими и допълващи форми на финансиране, както и подобряване на финансовото регулиране. Тоест, да не говорим за или това, или това, а да казваме и това, и това, и това. Така че всичко това, естествено, според мен са инструменти, които са необходими, които са полезни. Аз лично съм убеден, че финансирането не е самостоятелен проблем, то е част от цялата проблематика, свързана с конкурентоспособността на нашата економика. И в това отношение, естествено, са ни са важни и въпросите, свързани с политиката в областта на конкуренцията но а, ние не отговаряме на всички въпроси, свързани с конкуренцията. Не, ние казваме, а, има редица проблеми, но ето по отношение на МСП, е, да, има е, проблеми свързани с конкуренцията и с е, растежа на економиката и с достъпа до пазара, но особено внимание ние отделяме в момента на малките и средните предприятия. Да, много благодаря на колегата, който говори за това как точно функционират и по-скоро как не функционират някои инструменти в Обединеното кралство. Но ние говорим тук за целия Европейски съюз и би трябвало да помислим как точно да засилим финансирането. Благодаря, господин докладчик. Благодаря, господин Карас. В такъв случай можем да приключим с тази точка от дневния ред. И сега преминаваме към търговците на стоки. Аз самият съм докладчик. Във връзка с регламента за капиталовите пазари, знаем, че именно търговците на стоки, дилърите на стоки бяха изключени от 2017 година, обаче те ще бъдат включени, за тях вече няма да има освобождавания и ще бъдат подвластни на същия режим, както и всички останали участници. Това естествено представлява една, един голям риск за дилерите на стоки докато прегледът все още не е приключил, докато все още няма заместващи механизми, е, ние смятаме, че би трябвало да продължи режима на освобождавания за е, е, брокерите на е, стоки и за дилерите на стоки и за това е, предлагаме едно такова удължаване до 2020 година с предвиждането и на съответния преходен срок, в който тези лица да могат да се подготвят за режим, при който вече няма да има освобождавания за тях. От техническа е, гледна точка е, всъщност става дума за едно много лесно досие. Е, просто аз предлагам удължаване действащия в момента режим. Давам думата на господин Баутс от НП. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за въведението в темата. Да, комисията предлага определен подход, който се подкрепя от докладчика. като комисията насочва вниманието към режима на инвестиционните фирми, и предлага специално за дилърите на стоки да се въведе едно изменение чрез регламент по отношение на освобожденията, освобождаванията за тези лица, които според нас са напълно оправдани ако е, Имаме време, ние ще подготвим някои е, предложения, най-вече е, докладчика в сянка, госпожа Пити Кайнен, ще поработи по тези въпроси, така че да допълним и вашето предложение. Благодаря. Михайл Тойвер от Ауде ще вземе думата сега. Благодаря да е съгласен да се е, удължи периода на освобождавания е, във връзка с е, регламента за капиталовите изисквания по отношение на дилерите на стоги. В противен случай на 31 декември 2017 година този режим на освобождаване ще приключи и дилерите на стоки ще бъдат е, в едно много неблагоприятно е, положение, тъй като е, няма да могат да бъдат толкова активни, а същевременно става дума за важни сектори, като например сълскостопанския сектор, където и рискът е подчертано голям на стоковите пазари е, рискът е, е особено голям, тъй като до голяма степен зависи е, и от търсенето и от много други фактори, които понякога се проявяват в твърде кратки срокове. Така че по отношение на предложението на комисията, ние нямаме възражение, но смятаме, че прегледа на режимите в рамките на регламента за капиталовите изисквания по отношение на различни категории лица трябва да бъде приключен колкото е възможно по-бързо, за да можем на тази основа да направим промените. Благодаря. Госпожа Матиас няма да се изкаже, господин Ламберт от името на зелените. Понякога политиците се опитват от кратки, така да се каже, теми и истории да направят някакъв дълъг разказ и дълга история. Сега обратното а, нямах, може би, възможности да се концентрирам върху темата, тъй като в събота станах дядо. А, а, не, не ми ръкопляскайте, аз нямам заслуги. Дъщеря ми, дъщеря ми има заслуги за бебето, което се роди, но сега ще бъда съвсем кратък, независимо от това, че темата е дълга и просторна и обширна. Подкрепяме вашия текст. До 21 имате възможност да внесете някои нови предложения, да възразите. Points because I uh, forgot to give you the, the agenda uh, of но след това през март вече ще гласуваме за доклада. И сега нека да ви кажа, че на 5 април в 8 часа изтича срока за внасяне на изменения за доклада за малките и средните предприятия. След това А след това на 25 и 26 април вече на заседание на ЕКОН е, е, ще обсъдим измененията и е, през юни ще гласуваме в нашата комисия, а в пленарна зала темата ще влезе през септември, на 16 септември. Очевидно има проблеми е, е, и за преводачите в кабините. Това е много неприятно. Може би трябва да сигнализираме проблема. Има шумове, паразитни шумове и техниката очевидно не е съвсем вред. Да. Повтарям, 5 април срок за внасяне на измененията. След това ще е, обсъдим измененията на 25 и 6 април е, през юни. Ще гласуваме тук е, в ЕКОН и после през септември разискване и гласуване в пленарна зала. Да, сега ще дойде вече и последната тема във връзка с ДДС. Госпожа Ферейра има думата. Благодаря. Ще говоря от името на Питер, Петър Симон, който не може да присъства. Има уважителни причини за това. Господир, господин Симон смята, че този доклад е едно техническо предложение за удължаване на минималната данъчна ставка 15% от 1 януари 2016 година до 31 декември 2017 година. Тази директива е една преходна система на минимални ставки. Казва се, че стандартната ставка на ДДС не може да бъде по-ниска от 15%, в което иде държава членка. Минималната ставка във всички държави членки по-настоящем всъщност е една добра предпазна мерка, е, мярка за доброто функциониране на вътрешния пазар без изкривяване на конкуренцията. Мейки предвид, е, че всички държави членки сега налагат е, ставка над 15%, настоящата уредба за над 15% също дава възможност за маневриране. Държавите членки така могат да проведат реформи в ДДС и да намалят стандартната ставка, като увеличат стандартната база и да намалят данъците. Тази разпоредба е удължавана 5 пъти от 1993 година на седне до 31 декември 15 година е настоящият срок за приложение. Държав, извинете, комисията ще излезе с а, едно предложение за система за ДДС, която а, да бъде по-добре издържана и да се избягват измамите. Ще се дадат указания за бъдеща работа, имайки предвид постигнатото в съобщението 2011 година за бъдещето на ДДС. Комисията ще изложи основните характеристики на режима на ДДС за търговията в рамките на Съюза и реформите, които предвижда, за да адаптира настоящите правила за ставките на ДДС към един окончателен режим, по принципа, следвайки принципа на местоназначението. Мики предвид окончателната форма на този режим, Докладчикът е съгласен. Смята, че трябва да има минимална ставка от 15% и настоящият е, режим да, бъдат, да бъде удължен за две години до 31 декември 2017 година. Така ще може да се обсъдят ставките по-подробно, имайки правит е, плана за действие. Това е всичко. Благодаря. Uh, you, uh, Благодаря ти, Елиза за НП, госпожа Паунова. Тя, за съжаление, не може да присъства. А, иска ли някой да вземе думата от нейно име? Господин Ланге. Ja, е, Да, благодаря. Ние по принцип е, сме съгласни с това предложение. Естествено, е, е, изисква се единодушие е, съгласно процедурата, но има е, някои така странни неща. Защо удължаваме за две години, след като е необходимо удължаване от пет години? Питаме се ние. И между 1 януари и влизането в сила от, да кажем, на 1 април, се предвижда, е, така да се каже, един вакуум от 3 месеца. Е, през декември, 31 декември 2015 година, е, всъщност изтича, така да се каже, действащата до края на миналата година правна уредба. И сега, три месеца, при положение, че ние сме обявили война, така да се каже, на данъчните измами, комисията изчаква. И а, оставя тази дупка, този а, законов вакуум до 1 април. Благодаря на господин Ланген. Сега за ЕКАРЕ ще се изкажа аз. Аз съм докладчик в Сянка и бих искал да благодаря на господин Симон, който е докладчик. Съгласен съм с него и с Европейската комисия, че трябва да бъде удължена настоящия, удължен настоящия режим с две години. Надяваме се, че Европейската комисия ще използва мъдро този период, за да се съсредоточи върху изготвянето на един добър план за действие за ДДС, за да може трансграничната търговия да бъде по-лесна за дружествата. За съжаление, все още получаваме оплаквания от предприемачи, че настоящият режим за ДДС е прекалено тежък. Според нас, има трудности е, фирмите е, да си изискат ДДС от други държави членки, има тежести и върху фирмите, които търгуват електронно. Аз затова се обръщам към Европейската комисия с молба не само да говори за борбата с измамите, което разбира се е нещо изключително важно, но да се съсредоточи върху завършването на единния пазар и отварянето на нови врати за бизнеса посредством упростяване на режима по ДДС. Съгласна съм и с господин Ланген и с неговите въпроси. И накрая ще се обърна към Европейската комисия, за да ги попитам защо две години. И ако са две години, нека мъдро да ги използват, за да обмислят следващия режим. Сега от името на Алде, господин Яцек. Той обаче си тръгна. За зелените, господин Кортасон, той също трябваше да си тръгне. И така, имаме доста време за спонтанни изказвания. Е СПД или е, Националния фронт не. Някой иска ли да се изкаже в спонтанните изказвания? Ако не, може да заприключим рано заседанието. Е, но, преди да говоря за срокове, ще дам думата на госпожа Ферейра от името на докладчика. Имате думата. Wir can. Yeah. Yeah. Well, thank you very much. Благодаря. Тук няма големи проблеми сред екипите в парламента, докладчика, докладчите в сянка. Важно е да разберем от Европейската комисия какво ще се случи. Съгласна съм с господин Ланген. Защо толкова късно пристигна това предложение? Тълкуваме го, имам предвид двете години. Явно това ще е необходимия срок, за да се приключи реформата на структурата на ДДС и функционирането й в ЕКОН. Следваме отблизо борбата с измамите с ДДС. Моето тълкование е такова. Но разбира се, ще бъде е, интересно да чуем комисията, за да видим дали наистина по правилен начин тълкуваме нейната позиция. Благодаря. Комисията си е отбелязала въпросите и ще ни изпрати информация за това, дали тези две години са свързани с общата реформа на ДДС, така че ще очакваме допълнителна информация. Графикът, опростена е процедурата, по този доклад членовете на ЕКОН имат 21 дена за възражение, т.е. до 25 февруари, след което докладите ще се смятат за приети. 7 члена са необходими, за да има възражение след този срок. И така стигаме до края на това заседание. Желая ви приятна вечер. Благодаря.